Германия изпратиха искане за вдигане на имунитета на госпожа Гебор Гресле в рамките на, е, на, на, на анкета. Компетентните органи на Франция отправиха искане за вдигане на парламентарния имунитет на Стив Брила в рамките на съдебна информация в съответствие с правилника. Тези искания са, изправени, са изпратени на Комисията по правни въпроси от групите си